Председателят Добро утро! Госпожи и господа, моля заемете местата си. Приветствам ви с добре дошли на нашето заседание. Имам две тъжни новини в началото, за съжаление. Вчера в Флоренция двама души са застреляни в нападение, вероятно на расистска основа. Отново двама души убити, защото са искали да живеят и да работят в Европа. Тъжен и ужасен инцидент, на който трябва да се противопоставим всички сили, за да се борим с